с декларацията на комисията е, за практическото приложение на Европейската гражданска инициатива. Чудесно заглавие. Госпожо комисар, имате думата, за да направите оценката и да преодолеете препятствията. Е, почитаеми депутати, благодаря ви за предоставената ми възможност да ви запозная с оценката на една година Европейска гражданска инициатива. Още е рано да се правят е, окончателни преценки, но е много полезно днес е, да обсъдим е, докъде сме стигнали и да очертаем евентуално ситуация, за да може в последствие всички депутати да бъдат много активни и да вземат отношение по Европейската инициатива. Въпреки, че първите 12 месеца не бяха толкова трудни, мисля, че все пак можем да се гордеем с този този инструмент, защото той подкрепя демокрацията. Като цяло това беше успех е, и положителните тенденции от първата година показват, че има потенциал е, за е, да можем да получим подкрепата от всички европейски граждани и те пряко да участват в работата на нашите институции. Не, тази гражданска инициатива може да бъде източник на оптимизъм. Те искат да имат думата, да могат да участват пряко в работата на институциите е, и обаче въпреки това е невъзможно да се очертае резултата на каквато и да било инициатива. До сега 14 инициативи са регистрирани от комисията. Те покриват много различни области, публични услуги, образование, тестове върху животни, промени на климата, права за гласуване, ограничена свободата на словото и мобилността. В региона има около 2 милиона подкрепа от гражданите, но въпреки това е ясно, че в тези групи се мобилизира гражданското общество трансгранично и е, по този начин европейците взимат отношение по много важни въпроси. Точно това искаме да стане. Е, въпреки това, обаче, нямаше достатъчно добър контрол. Имаше добре документирани и е, комисията е, се опита да работи колкото се може по-активно, отколкото е, предвиждахме, за да може инструмента да бъде бърз и успех искам да посоча някои въпроси, по които ние бяхме е, така, по някакъв начин уведомени и комисията иска да изясни някои недоразумения и е, някои неправилно разбрани факти. Е, преди една година е, Европейска инициатива влезе през април 2012 година и малко очакваха, че ще има такива трудности, за да е, има е, тези, които е, ще сървъри, за да могат да сертифицират онлайн системата. И комисията предложи и временно колективно решение, е, за е, да стане домакин в услугите в Люксембург и това да бъде безплатно, за да се компенсира загубеното време. Комисията искаше е, да взима под внимание всички всички изказвания на гражданите отвъд е, е, срока от 12 месеца до ноември 2013 година. Естествено, че това се отрази на времето и на средствата, които комисията трябваше да инвестира и е, доста се проточи организирането както на обучението, така и на основните насоки за различните стадии и процедури и държавите членки можах да изразят техните безпокойства. Ние не се справихме с тези безпокойства и се надяваме следващите организатори да бъдат по-добре подготвени. Излишно е да казваме, е, че комисията отива далече отвъд е, извън изисквания регламент, за да може и гражданската инициатива да бъде успех. Някои от вас може би ще кажат, че цялата тази работа няма да е необходима, ако изискванията не бяха толкова строги. Може би е така, обаче ние работим с много чувствителни лични данни. Сигурност, технически изисквания се определят, за да се защитят е, както тези, които са подписали е, така и е, самите служби, които обработват подписите. Ние организираме видеоконференции с парламента, за да сме сигурни, е, че всяко решение за евентуална промяна на правната рамка ще се осъществява въз основа на добра информация. Но остава да се разреши най-големия въпрос е, при разглеждането на законодателството. Дали да се запази сегашната децентрализирана система или да се централизира в по-голяма степен системата. Разбира се, е, програмния продукт, който се развива от комисията, не помага на организаторите да събират подписи и това е точно така. И беше казано, че инструментите, които са предложени от комисията, имат за цел просто да улеснят подписите. Нищо повече. Е, самите организатори, които събират подписи, е, трябва да могат е, да организират както трябва тяхната инициатива. Комисията оказва само техническа помощ, за да се подобри подготовката. Освен това се казва, че програмният продукт не е бил тестван. Това също не е точно. Е, тъкмо обратното, във всеки конкретен случай имаше тестви, е, юни тест, стрес тест и тест за е, чувствителност на системата но разбира се, програмния продукт непрекъснато се подобрява въз основа на общностния метод. Е, и освен това имаше уркшоп, е, който беше организиран от комисията в края на миналата година, за да се обучат партньорите. До сега е, само е, двама външни е, кандидата има за участие. Ние искаме да влезем, имаме критики и от гражданите и най-легитимните критики са, че гражданите установяват, че не могат да подкрепят никаква инициатива. Но това не е свързано с програмните продукти, които са изработени от комисията. Това е въпрос на правна рамка, която трябва да се промени. И комисията в своето предложение иска да даде възможност на всички граждани да упражнят правата си, където и да са. Но регламентите, в които е участвала и Европейския парламент, е, дава много строги правила. Така, например, в Великобритания или и ирландски граждани, които са извън страната си, няма да могат да подкрепят европейска инициатива, защото те трябва да се отчитат в страната си. И комисията смята, че това е недопустимо и иска държавите членки да е, намалят в максимална степен изискванията за лични данни. Не трябва в никакъв случай да се засенчват всички усилия, които са направени до сега, за да може европейската инициатива да бъде успех. И в заключение искам да благодаря на държавите членки и разбира се на Европейския парламент, който от самото начало участва активно в инициативата и иска тя да бъде успех. Комисията признава, че има безпокойства във връзка с това как се осъществява тази инициатива, но това е защото ние имаме обща цел, по-добра връзка с гражданите и ги насърчаваме в участието на политическия живот на Европейския съюз. Европейската гражданска инициатива е едно добро допълнение към по-традиционните демократични структури, но това е альтернатива за гражданите, които искат да участват в каквато и да било европейска инициатива, като пряко е, влияят на работата на институциите. Готова съм да отговоря на въпроси. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на госпожа Габриел от Народната партия. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, скъпи колеги! През 2013 година имаме две годишнини. 20 години от установяването на европейското гражданство и една година от Европейската гражданска инициатива. Това е повод да се поздравим, но и повод да си направим равносметка. Поставянето на европейското гражданство и представителната демокрация в центъра на дебата в Европейския съюз само година и половина преди следващите избори за европарламент през две хиляди и четиринадесета г. е много важен положителен политически сигнал който излъчваме. от една страна той подчертава общите ни ценности и принципи но от друга нашата мотивация да продължим да скъсяваме разстоянието между гражданите и европейските институции. защото днешната дискусия е полезна именно с това заедно да продължим да работим за да направим европейската гражданска инициатива такава каквато си поставихме за цел още преди две години достъпна прозрачна и успешна. тя има много положителни страни и вие го казахте госпожо комисар. тя е наднационална тя е първият инструмент за гражданско участие на наднационално ниво. тя е допълваща тя може да бъде един своеобразен коректив на нашите действия едно допълнение към действието на европейските институции тя е позитивна за разлика от петициите до европейския парламент или жалбите до омбудсмана с които гражданите можеха да искат коригиране на установени нередности европейската гражданска инициатива дава възможност за положителен принос но тя най вече е активна. за разлика от референдумите където хората могат да кажат да или не тук гражданите могат да определят европейския дневен ред да направят конкретни предложения за реализирането на дадена идея по точно определен начин ето защо обаче нашето предизвикателство остава да я превърнем в реалистична. това което трябва да се случи оттук нататък е в няколко аспекта първо остава голямото предизвикателство да продължим да засилваме осведомеността за това че инструментите като европейската гражданска инициатива трябва да изникват по спонтанно в съзнанието на хората като средство за защита на техните интереси. и в тази връзка първият ми въпрос към комисията е как да продължим да засилваме информационните кампании как да направим така че гражданите спонтанно да мислят за гражданската инициатива като за още един свой инструмент да участват пряко във вземането на решения в европейския съюз? съюз. необходимо е и гражданите да повярват за това в тази инициатива. точно заради това ние трябва да продължим активно да следим процеса по който тя се реализира. необходимо е също така да се намери баланс между очакванията на хората и законодателството което вероятно да последва. затова ми се струва че тук още днес трябва да помислим за някои промени докладчиците от комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции въведоха много подобрения по време на законодателната процедура. въпреки това в момента все още имаме отделни етапи от процедурата които са бавни и сложни. трябва да я превърнем в ефективна и атрактивна и това ще стане чрез улесняване на самата процедура разбираме това че европейската комисия беше постоянно с нас когато трябваше да се вземат временни мерки за да се оправят технически пропуски и проблеми с достъпа до сървъри. трябва да продължим да следим този технически аспект много внимателно. обръщам внимание към еврокомисията с още един въпрос имаме данни че за някои от инициативите ще останат всъщност по малко от дванадесет месеца за събиране на подписи онлайн. какво ще направи европейската комисия за да осигури равни възможности за всички участници? все още бих искала да кажа и за това че част от инициативите е необходимо да имат по конкретни измерения. само така ще имаме гаранция че те ще могат да бъдат адаптирани под формата на законодателен акт на европейския съюз. Е не е достатъчна само подкрепата. искам да се спра накрая и за ролята на европарламента и за ролята на петициите. ние можем да бъдем изключително полезни в изслушванията ние можем да имаме опит в организирането на подобни събития. това което трябва да продължим е

да признаем, че една от основните цели и нововведения на договорът от Лисабон беше именно тази възможност на гражданите да се обединяват и да предлагат заедно законодателни инициативи. Въз основа на тази законодателна инициатива Комисията и Европейския парламент бързо одобриха предложението за Европейската гражданска инициатива и проявиха много положително отношение към тази инициатива. Ние винаги сме, сме били за това предложение. И винаги сме подкрепяли тази възможност за пряка демокрация. Винаги сме смятали, че това е една важна, важна възможност за засилване правата на нашите граждани. Но вече сме принудени да преразгледаме този механизъм, защото една година след влизането в сила на гражданската инициатива, все още няма нито една процедура, която да е, е завършила успешно, успешно. В момента има 14 процедури, които са в ход и те се спускат с редица проблеми. Темите, които се които вълнуват нашите граждани, буквално са социално измерение качеството на живот, околната среда, образованието, здравеопазването, научно-изследователската дейност, правата като цяло. И ни се радваме на тези инициативи. Те показват, че не лобистските групи на пазара се възползват от този механизъм. Но, както каза и комисарият, все още съществуват и правни, и материални трудности. Ето защо държавите членки трябва да се опитат да намалят тежестта на тези проблеми. Например, броят на подписите на гражданите, в, които трябва да се подпишат в съответната държава, чието граждани са. А в контекста на недоверие към Европейския съюз, това са мерки, които влушават допълнително доверието. Благодаря думата, господин Едвардс, за 3 минути. Благодаря. В рамките на договорите за Лисабон гражданската инициатива се представя все като ключов а, инструмент за създаване на една гражданска Европа. Ясно е какви са ползите на тази законодателна инициатива и не е трудно да намерим и проблемите. Европейските европейска гражданство, вярност е на неправителствена организация в Ирландия показва, че 67%, 67% от ирландските граждани са чували за тази инициатива, въпреки че 70% от тях твърдят, че биха се възползвали от нея. Благодарение на тази инициатива гражданите могат да се почувстват по-ангажирани в Европейския проект, но е ясно, че им липсва необходимата информация, за да могат да го направят. Факта, че 70% от гражданите биха използвали тази инициатива, показва, че има желание за участие в законодателния процес и че има истинска гражданска активност. Гражданите искат да участват, гражданите искат да дадат своят принос. Фактът, че все пак бяха внесени инициативи по отношение на правото за достъп до, до вода, ограничение на скоростта за движение по пътищата и други показват, че тази инициатива може да даде и добри резултати. А, ако искаме наистина да засилим Европейския съюз като институция, трябва да намерим начин да, да привлечем гражданите по активен и прагматичен начин. Един от основните, една от основните критики към Европейския съюз е, че не общува достатъчно за своите граждани. Друга критика е, че законодателните решения винаги идват отгоре надолу. Днес разполагаме с инструмента да привлечем участието на гражданите. Но в момента тази инициатива е възпрепятствана от прекомерната демокра... дем... бюрократизация. Има прекалено много изисквания които осложняват процеса. Има прекалено много изисквания за допустимост. гражданите трябва да са наясно с процеса от самото начало. Ясно е, че проблемите с изисквания от, относно събиране на подписи онлайн трябва да бъдат разрешени по практичен начин, за да може инициативата да бъде достъпна наистина до всички граждани. Смятам, че трябва да се промени системата, за да не се налага всички внасящи инициативи да трябва да се запознават с изискванията на всички 27, скоро 28 държави членки на Европейския съюз. Трябва също така да гарантираме, че Европейската гражданска инициатива разполага с необходимата структура, за да може на практика да бъде реализирана. Това е един от основните инструменти на договорът от Лисабон и чрез него може да се гарантира, че той наистина работи за гражданите, а не се превръща в, в поредният инструмент, който не функционира на висотата на изискванията. И Следващия ми въпрос, госпожо комисар, е защо няма гражданска инициатива относно единното седалище на парламента? Разбирам, че има такава идея, но то, тя не е, би, тя, не е блокирана. Защо? Благодаря ви. Приемате ли синия карта от господин Макмилан? Моля, заповядайте. Съвсем накратко. Бих искала да попитам колегата дали е съгласен, че е съжаление, че в рамките на разискването по Европейската гражданска инициатива една държава членка настояваше да се изключи всякаква възможност за внасяне на такава инициатива по отношение на едино съседалище на Европейския парламент и дали не трябва да поздравим комисар Малстрам, тъй като тя прие петиция, която до момента събрала 1,27 милиона подписа за едино седалище в Брюксел. Благодаря ви. Мисля, че колегата Макмилан каза всичко, което трябваше да се каже. И аз не разбирам защо няма възможност въпроса пряко да бъде разгледан от комисарят в нейния отговор. Благодаря ви. Думата има господин Хафнер за 4 минути. Я, либе. Скъпи колеги, е, дами и господа депутати, с тази гражданска инициатива ние можахме да направим едно много голямо предложение на европейските граждани и гражданки. Защото какво казахме? Ние казахме, че Европейския съюз не е съюз на институции и на правителства, а съюз на граждани. Това е, е наш съюз, техен съюз и ви благодаря за това, че участвате, че правите предложения че ни запознавате с безпокойствата си. Това беше всъщност предложението, което се прави с тази гражданска инициатива. Аз участвах в няколко срещи. Искам да благодаря на всички, които участваха в тях. Искам само да ви напомня, че тази гражданска инициатива е продължение на инициатива, която бяха подали самите граждани за повече демокрация в Германия, за Института в Юръп. С тези проекти се придаде Път на тази инициатива. Не, имаше дори е, активни членове на комисията, които подеха направените предложения и по този начин те можаха да напреднат. И ние можахме да работим на тази основа и всички, които участваха в тези дълги дискусии, си спомнят. Какво можем да кажем днес? Ние направихме едно голямо обещание на европейците, но то беше изпълнено само наполовина. Така че сега ние трябва да преценим дали искаме да имаме значителен успех и дали е, ще изпълним обещанието си през 2015 година. Ясно е, че това е съществен инструмент за гражданско участие, но то трябва да проходи, както едно малко дете. И е, в началото ние установяваме, че е, не може детето да хукне да тича, защото е, все още има много гиолета е, завързани на краката. Искам едно от препятствията да бъде премахнато. Повечето европейци дори не знаят, че този инструмент съществува е, преди влизането в сила на Европейската инициатива, аз бях попитал господин Баросо, Шулц и Иван Рампой. Аз им казах, обърнете се към гражданите, кажете им, ние искаме да чуем вашите идеи, вашите предложения, а не просто един Европейски съюз, който да решава и да налага своите решения. Искаме Европейски съюз, който да чуе гражданите. И миналата година казах, още не е късно, това е Европейска година на гражданската инициатива инициатива и трябва Европейската комисия да използва всички инициативи, които се предоставят. Е, и тогава е, и съвета, и парламента, и комисията можеха да се обърнат пряко към гражданите. Ние сме в Европейска година. Необходими са ни вашите предложения и идеи. Благодарим ви за участието. Комисията харчи много средства за реклама, особено при избори за Европейски парламент. Е, гражданите виждат, е, те виждат афиши, те виждат е, участието на медиите, информацията от избирателните органи. И за Европейската инициатива трябва повече реклама. Има и друго препятствие техническите проблеми. Е, Програмния продукт не можа да сработи. Месеци наред не можахме да съберем част, е, е, много важни подписи и сега трябва да действаме ад-хок за ограничено време и ограничени количества. Трябва да се търси едино решение за целия Европейски съюз, за да могат гражданите да знаят какво става, Необходима ни е платформа, е, която да е, не пречи на нито един гражданин да участва и да използва тази система. Е, е, така че проблемът не е свързан толкова с самия компютърен продукт, свързано е с регламента и с различните закони в държавите членки за събиране на подписи. Защо да не е, направим това, както в други страни, където се посочва името, адреса и подписа? Мисля, че не е необходимо да чакаме 3 години. Господин Власък има думата сега, но мисля, че не е тук и за това давам давам веднага думата на господин Батен за минута и 30 секунди. Uh, Благодаря, госпожо председател. Просто един, едно упражнение за, на пиар, за да покажете, че има демокрация в недемократичния Европейски съюз. Знам, че на, на времето Абри, Абрахам Линкълн беше казал, че властта е от народа, за народа, чрез народа. Но в Европа е, народа не може да се идентифицира с властта, така че не може да има демокрация в Европейския съюз. Единствената демокрация, която има някакъв смисъл, е демокрацията на държавите нации, където хората се идентифицират е, с своя народ. Но има много. За да може една държава да бъде наричана демокрация, тя трябва да има една характеристика. Да може да си избира правителството, но също така да го сменя с друго правителство. Това е нещо, което не може да се прави в Европейския съюз. Гражданите не избират комисията, не избират техните представители, не могат и да ги уволняване. Така че не може да се каже, че Европейския съюз е една функционираща демокрация, а напротив, това е разрухата на демокрацията е, е, институциите на Европейския съюз са далеч от е, гражданите. Те, те, те се занимават с неща, които е, не водат до нищо. Неконтролираната иммиграция, глупостите свързани с климатичните промени. В... Но е, по проблемите, които ги интересуват хората е, в Великобритания си ги решават чрез е, партията на независимостта. Благодаря, госпожо председател. Господин, госпожо комисар, аз се подписах по тази инициатива, защото смятам, че това е едно много правилно решение. Разбира се, има някои пропуски, които трябва да бъдат поправени, попълнени, но какво трябва да направим днес? Днес трябва да направим всичко възможно за премахване на препятствията, на бюрократичните тежести и да превърнем е, гражданската инициатива в един ефективен инструмент. Това е един основен инструмент, който има за цел е, гражданите да могат е, да дават предложения на обществото. Но ако искаме наистина това да заработи, ние трябва да допринесеме за това, трябва да помогнем на гражданите. Трябва да подпомогнем тази инициатива чрез нашите действия, за да, мож, да трябва да можем да изслушваме и да чуваме по-добре нашите граждани. Инициативата гражданската инициатива е един инструмент за бюрократичен контрол. Ни има обаче все още много а, препятствия. Има една инициатива, която има а, за, за, за цел а, да решаването на проблемите с водите, която, под която са се подписали милиони, но а, не, не, не, не във всички страни е а, е постигнат а, кворум. Ние трябва да отговориме на тази инициатива. Е Господин Маузер, благодаря ви, госпожо председател. Европейската гражданска инициатива вече е позната, тъй като тя влезе в сила вече преди повече от година. Гражданите по този начин могат да, влязат, да вземат участие в законодателния процес на европейско равнище. Целта на тази инициатива също така е да гарантира прозрачността и да покаже, че ние сме близо до гражданите. Към момента обаче тези цели все още не са постигнати. Редица от авторите на тази инициатива съжаляват за различните законодателни и други пречки, както и за прекалено големите разходи, свързани с нейната реализация. Така, например, представител на една европейска една организация от Австрия се оплака, че неговата инициатива против ядрената енергетика ми каза, че неговата инициатива няма, не успява да се реализира, просто защото прекалено много пречки и прекалено много разходи, свързани с подаването на инициативата. Подобна практика е недопустима. Имаме нужда от един инструмент, който да е лесен за употреба и който действително да гарантира основната ни цел, а именно активно участие на гражданите. В миналото сте казвали, че има опасност да се даде възможност на гражданите да смятат, че имат право да бъдат със законодатели, право, което те, с което те всъщност не разполагат. Това обаче намалява доверието на европейските граждани, така че може би трябва да преразгледаме това предложение и да направим европейската гражданска инициатива по-разбираема и по-прозрачна. Благодаря ви. Думата има господин Бекера за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, Една година Европейска гражданска инициатива е, според мен е повод е, за задоволство е, защото гражданите се радват за това, че има такъв транснационален инструмент за гражданска инициатива. Много се радвам, че и Европейски парламент допринесе за това. Искам да поздравя и органите на комисията и изобщо Европейската комисия, която от самото начало подкрепи тази идея и после оказа и конкретна подкрепа, за да може идеята да се осъществи. Но тази гражданска инициатива заслужава един междинен критичен анализ имаше проблеми. Проблеми, свързани, може би, с е, е, младостта на инструмента. Той беше още малко познат. Това е наша съвместна задача, не само на Европейската комисия, не мисля, че държавите членки трябва активно да се включат също. За сега не съм видял нещо подобно. Освен това, ни тревожат техническите и бюрократичните трудности пред събирането на подписите. Аз мисля, че е, има една идея, която може би трябва да се е, приложи, да е, се предложи на програмен продукт, който да, който да се ползва от всички, които са подали инициатива. Вчера получих имейл, вероятно и господин Власък го е получил. И е, там е, хората започват да се регистрират. Е, трябва програмния продукт обаче да работи 12 месеца и е, тези 12 месеца текат от датата на сертифициране на продукта, а не преди това. Така че искам сега да се спра на друг въпрос, който ме занимава. След като е изтекал един е, едногодишен срок, може би някои дейности трябва да бъдат е, преразгледани. Например, е, инициативи, които за първ път са събрали повече от 1 милион подписа. Това е инициатива свързана с водата. И някои популистски партии подеха темата за водата. Е, заговори се за е, принудителна приватизация на водоснабдяването, е, за което мислил Европейски съюз. Това разбира се не е вярно, но мисля, че след цялата си кампания трябва да стигнем до извода, че основни инициатори са синдикатите и а по принцип не би трябвало те да бъдат и крайен получател на тези европейски инициативи. Защото синдикатите са институция или е, политическа организация, но в никакъв случай е, те не са група граждани. Така че ако синдикалното движение за бъдеще се отегли от подобна инициатива и ако се замислим върху същинската цел на тази инициатива, мисля, че ще бъде много по-добре. Не може да се отклонява инструмента от е, истинското му предназначение. Аз е, не искам да живея в страна, където няма синдикати. Много моля да бъда правилно разбран. Синдикатите имат е, своето място, но нямат място в гражданска инициатива. Ние се гордаем всички с тези граждански инициативи, но е, мисля, че е, е, трябва да се подобрява работата на инициативата. Госпожа Гурмай за две минути има думата. Благодаря, госпожа комисар, колеги. Аз съм съдокладчик по този тъй важен инструмент и затова се радвам, че мога да взема думата по ЕГИ. ЕГИ е една революция в, по пътя към демократизиране на нашето общество. По този начин нашите граждани могат да участват пряко в управлението на Европейския съюз. До сега подадените е, инициативи показват е, много конструктивен дух. Това обаче не трябва да ни, не трябва обаче да си затваряме очите пред техническите трудностите и да да, действам, да действаме за премахване на препятствията. До сега подобен инструмент не беше работил с подобни мащаби. Проблемите с серверите до известна степен са решени с помощта на комисията, но трябва да се намери едно устойчиво и трайно решение, което да създава улеснени условия за ползвателите. Трудно, труд, все, знам, че вече има положителни резултати, но все още е много рано, за да направим една цялостна оценка. Знам, че комисията има намерение за, раз, за продължаване на сроковете, независимо от техническите проблеми. Но аз е, настоявам всички да бъдат третирани по един и същи начин и да имат равни условия. Защото е, но също времено трябва да се е, да се направят е, изводите, да се подобри начина на работа. Необходимо е да има много по-тясно сътрудничество между европейските институции и различните центрове. Знам, че примерно в една, в една страна и се говори, че е необходимо да се да, да не се е, разреши увеличаване на срока за събиране на подписите и така нататък. Сега, в момента се обръщам към гражданите, които са горе. Искам да ви кажа, че вие трябва да можете да си служите с този инструмент и се радвам, че слушате анализа, който правим на този инструмент. Господин Рина. Благодаря ви. Госпожо председател, уважаема госпожо комисар, дами и господа, говорим за един от малкото инструменти, които са на разположение, които предоставят пряка връзка между гражданите и европейските институции. И това се случва не само по време на, европейс... на годината на европейското гражданство, но в една епоха, която е белязана с ниско равнище на доверие на европейските граждани към Европейския съюз. И това не са просто данни на Евростат, това е една действителност, която, на която сме свидетели всеки ден. В този контекст е, Европейската гражданска инициатива може да се окаже отлично средство. Аз участвах в една от първите инициативи, а именно плурализъм за информация – Парламентът прие тази идея, гласувахме с много голямо мнозинство. Но за неща си не можахме да продължим успешно с тази инициатива. А колко щеше да бъде хубаво, ако можехме да кажем на гражданите, че благодарение на тяхната инициатива успяхме да се справим с проблем, с който самите институции не са успели да се преборят. Говорим за идеята за плурализма в медиите, която е в, в, в, в същността на идеята за Европейския съюз. Но също трябва да продължаваме да работим за допълнително подобряване на Европейската гражданска инициатива. Това е целта на днешния дебат. Да направим обзор на постигнатото за първата година и половина и да видим какво може да се подобри. Една от идеите е предоставянето на разположение на специфичния софтуер, защото той създава технически проблеми и това определено е въпрос, по който трябва да вземем някакви мерки. Разбира се, ще ни трябва малко повече време и средства за целта. Поставя се и въпрос за събирането на подписи онлайн и за проверките на данните, които също се оказват сложен процес. Възникват и правни пречки, тъй като се оказва, че, че самите граждани трябва да събират подписите и да проверяват идентичността на подписалите си, което е сложно но все пак има и добра новина, която можем да съобщим на гражданите, а именно, че тази инициатива съществува. И за това трябва да гарантираме, че бюрократичните и технически аспекти не се превръщат в прекомерни пречки и не възпрепятстват една от най-добрите инструменти, въведени с договор Лисабон. Благодаря ви, госпожа Окен, за две минути. Благодаря ви. Активните граждани са ресурс Знам го, защото съм член на Комисията по петициите и знам в какво може да се е, изрази приноса на гражданите. Обаче те трябва да имат е, и пряко влияние. Е, примерно, ако се направи нещо, се каже до навестниците, е, е, не трябва да се казват такива неща. Просто да обсъдим как най-добре може да работи гражданската инициатива. Трябва Комисията по петициите да бъде с по-общ предмет на действие, да могат да се изслушват гражданите, да има висши представители на комисията, компетентната парламентарна комисия също да участва, хората да се чувстват, че към тях се отнасят сериозно, и тогава гражданите биха имали влияние. Но не трябва да им се казва, че те могат да решават, защото така ще се стигне до катастрофа. Давам думата сега на госпожа Демартини за две минути. Госпожо председател, аз съм нова тук и затова искам да ви благодаря два пъти. Първо, за възможността за пръв път да се изкажа на, пред парламента. Сега ще говоря итали, италиански. Европейската гражданска инициатива е от огромно значение в момент, в който гражданите изпитват недоверие към Европа и смятат, е, че се сблъскват с огромна бюрокрация, както каза и госпожа комисара. В е, моята страна е, бе, подпис... бе подета инициатива за е, удържавяване на водата и за няколко месеца бяха събрани е, необходимите е, подписи. А през 2011 година за няколко месеца под... беше... бяха събрани повече от 1 милион подписи е, на е, неравнище Европа. Така че разликата в броя на подписите е огромна и трябва да се запитаме защо. Е, гражданската инициатива трябва да бъде упростена. Процедурата трябва да бъде упростена. В, в в, знаете, че една камила всъщност е един кон, обаче нарисуван от бюрократи. По същия начин трябва да действа и комисията да дебюрократизира. Господин Шисмански има думата сега. Нико ubiegłego року, спойния с колегами z ośmiu państw. Благодаря ви, госпожо председател. Заедно с колегите от 8 други партии в 8 други държави членки, моята партия започна да събира подписи за инициатива, свързана с пакета за климата. Целта ни всъщност беше да бъде отменен пакета за климата. И инициативата ни се възползва от голяма подкрепа, включително и от страна на синдикатите. Целта на Европейската гражданска инициатива, разписана в договор Лисабон, е на много добра цел, но тя се запусква с редица проблеми по отношение на събирането на подписи в интернет. До момента Европейската комисия не е предложила никакви мерки за улесняване на този процес. Знаем, че процедурата е много сложна, а едновременно с това искаме гражданите да вземат по-активно участие. Технологията, която се използва е доста сложна и има редица изисквания, които трябва да бъдат покрити и този факт от своя страна увеличава разходите. Има и доста сложни бюрократични изисквания. Попълването само на един формуляр отнема, отнема няколко часа, а и не е налична подробна информация за етапът, свързан с проверката на подписите събрани онлайн. Ето защо смятам, че трябва да работим за намирането на решение, което да разреши проблемът с събирането на подписи онлайн и да улесни този процес. Гражданите трябва да разполагат с демократичен инструмент, чрез който да изказват своето становище. Това е едно демократично изискване, с което ние сме съгласни. Благодаря ви думата. Има госпожа, господин Мейер. Благодаря, госпожо председател. Широката дискусия, която се поде в Европейския съюз е безспорно много важна за Централната банка, за единната валута, за да се види дали политиката на Европейския съюз трябва да цели економически растеж. Това са теми, които предизвикват е, дискусии, но също така е, и протести, е, протести в които участват милиони. Европейските граждани трябва да могат да участват в всички дискусии Имаше инициатива за публична банка и ни казаха, не е възможно. През 21 век е, е, възниква въпроса, гражданите са ли близо до тези, които взимат решения. Насякъде нещата са, на, е, са еднакви. Гражданите трябва да могат да вземат решения, да участват в решенията, които са задължителни за тях. Е, истинският дебат е въобще граждани да може ли да участва в взимане на решения. Да, е, благодаря. Сега давам думата на е, господин Андерсон за 4 минути. Благодаря, скъпи колеги. Европейската гражданска инициатива е прекрасен инструмент в ръцете на гражданите, но този инструмент е парализиран от бюрократични препятствия. Повече от от 30-те половината бяха допуснати и взети преди сметани за допустими, но никоя не, не успя да събере достатъчно подписи в няколко държави членки. Същевременно имаме доста предпазни мерки за да можем да се предпазиме от представането на абсурдни или идиотски инициативи. Също времено обаче инициативата не трябва да бъде използвана от политически партии или синдикати или както от наши колеги, един колега, който преди малко говори за единното седалище. Единно седалище и без това си има и то е в Страсбург. Така че това е гражданска инициатива, коя, с която не трябва да се бориме срещу законодателството законодателството, а да попълваме е, законодателните е, и правни е, недостатъци и празнити. Освен, но има прекалено много препятствия, но въпреки всичко тези препятствия могат да бъдат а, премахнати и преодоляни. Нека комисията упрости цялата процедура, е, създаде един инструмент за защита на личните, личните данни, като обаче продължи е, да упражнява контрол. Нека, нека 12, 12 месеца започват да течат от момента на сертифицирането, а не от момента на започване на събиране на подписите. Е, системата за събиране на подписи не функционира правилно, но правилата трябва да бъдат еднакви за всички и на противен случай иници... Иници... инициативата не служи за нищо. За да могат гражданите да е, участват пряко във властта, те трябва да бъдат до питани, т.е. трябва да се органира допитване до тях. Може ли и трябва ли да се усъвършенства гражданската инициатива. Комисията иска да се пребори с всички препятствия пред упражняването на европейското гражданство в годината, в която честваме. Но, не, но тя трябва тя трябва е, на практика да се пребори с е, европейското гражданство, за да даде цялата сила на гражданската инициатива. Това е парадакс, господин Мущина. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, през април 2013 година отбелязваме първата годишнина от влизането в сила на Европейската гражданска инициатива. Това е инструмент на демокрацията на участието. Тя е само в, тя е в своето начало, но вече е отбелязва значителен успех. Европейската комисия заяви, че една от инициативите, свързана с правото на вод достъп до вода на всички, вече събрало над 1 милион подписи и продължава да събира. Европейската комисия има много важна роля в Всъщност Европейския парламент има много важна роля в изготвянето на тази инициатива. Две трети от текста и идва от документи, прияти от Европейския парламент, което показва, че ние играем важна роля в промяната на европейските политики, с което трябва да се гордеем. Аз лично много се радвам, че заедно с колегите от Комисията по петиции сме изиграли толкова важна роля в разпространението и насърчаването на тази инициатива за гражданска гражданска инициатива. Призваме Европейската комисия да разгледа внимателно възможността в някои държави и членки този инструмент да се използва за националистическа пропаганда и ви призовавам да окажете натиск от държавите членки да предоставят на гражданите възможност да изявяват своята гражданска позиция. Думата има госпожа Андерсон. Честно е да се каже, че всъщност инициативата имаше по-малка резултат, колкото очаквахме. Като политически активист аз съм събирала много подписи в кампании и системата, която е, по тази инициатива е създадена, е, всъщност създава система, която не е толкова лесна за използване, така че европейската инициатива така и не можа да постигне целите си. Но както се каза още тогава, тя тя е, е, е, не бива да изключва гражданите, които, тези, които не са граждани на Европейския съюз и, и младите хора защото има много европейски граждани от друга страна, които живеят извън Европейския съюз, включително ирландски граждани, които е трябвало да емигрират и е, които и могат да кажат много важни неща по европейската политика. Е, ние отблизо ще следим как се развиват нещата и ако е необходимо, е, ще подкрепим искане за промяна на инициативата е, и да се включи инициативата за един седалище на Европейския съюз, защото защото непрекъснато се пилеят милиони за е, Страсбург. Госпожо Андерсон, е, Искам да ви кажа, че дойде група от европейски граждани. Е, тази дискусия е много важна за вас, защото европейската инициатива е във вашите ръце. Ако обичате, внимавайте, защото може да си послужите с този инструмент. Господин Лаколини, 4 минути. Grazie signora Presidente, signora Commissario, non v'è dubbio che è una госпожо председател, госпожо комисар. Това е правото право на европейските граждани да разполагат с инструмент като Европейската гражданска инициатива. Е, комисара Малстръм е, изложи трудностите пред кои, с които се е изблъсквала процедурата и целият процес, включително и това, че много държави членки не са информирали достатъчно добре своите граждани. Има и други бюрократични препятствия, проблеми свързани с е, софтуера, е, който разбирам, че е, сега е по-приспособен, но въпреки всичко проблеми съществуват. Така че заключенията, които можем да направим са следните. За, за сега, като че ли процесът е по-скоро подвласен на бюрокрацията, не на демокрацията но същевременно комисията би могла да се възползва от този инструмент, като гражданите биха могли да я подпомогнат в, с някои предложения не, не, не виждаме така да има много голям устрем и много ентусиазъм за тази инициатива. Някои а, инициативи са били увенчани в успех, но същевременно има теми и проблеми като правата на човека, защитата на условията на живот и много други неща, които по теми, по които гражданите биха могли да направят много интересни и конструктивни предложения. За това трябва да се преразгледа начина на функциониране на инструмента и да се приеме един, може би, европейски дневен ред на приоритетите е, които биха могли да ни бъдат продиктувани от гражданите, които не винаги е, са били формулирани от институциите. Сега е, бяха споменати трудностите за събиране на подписи онлайн от е, гражданите имат едни основни изисквания, които трябва да бъдат спазвани. В крайна сметка те са залегнали в е, правилника. Но е, инструмента трябва да стане много по-гъвкав, за да позволи един по-улеснен достъп и същевременно достатъчно защита, за да имаме е, наистина една добавена стойност, за да можем хората и най-вече младите да бъдат е, чути. Нека не забравяме, че между младите и европейските институции лежи една огромна пропаст и е, младите трябва да могат да участват в оформянето на законовата и законодателна рамка, която после ще е, ориентира техния живот. Комисар Малстръм е отворена към предложения и съм сигурна, че комисията която е, поде тази инициатива, направи всичко възможно, за да насърчи държавите членки да подпомогнат осъществяването й, но същевременно трябва да се упрости целият регламент, за да може да има, да има наистина демократично участие на гражданите в е, тази инициатива. Благодаря ви думата госпожа Гиом, за минута и половина. Благодаря госпожо председател. Радвам се, че имаме тази възможност да направим обзор на първата година влизане в сила на Европейската гражданска инициатива, която е нова инициатива, но все пак е много важна. Справо казахте, че Европейския парламент взе активно участие в изготвянето на регламента и много държи на успеха на, тази, на този инструмент. Справо казахте, че има и редица неразрешени въпроси и трудности, свързани с един непознат инструмент и недостатъчно позната от части поради незаинтересоваността на държавите членки. Има и проблеми свързани с защитата на личните данни, както и с сроковете, понякога прекалено кратки за събиране на необходимия брой подписи. И казвам с две думи, има критики за този процес, който може би е малко бавен, за да отговори наистина на очакванията на европейските граждани. Предвидени са различни механизми за, за да се гарантира, че инструментът няма да бъде използван за злоупотреба с доверието на гражданите, но се оказва, че всъщност само големите лобита разполагат с необходимите възможности всъщност, за да не, за да не се окаже, че само големите лобиите могат да се възползват тази възможност, за да може и обикновените граждани да вземат участие в законодателния процес на европейско равнище. В този контекст смятам, че правителството на държавите членки трябва да положат усилия за по-доброто запознаване на обществеността с тази инициатива. Благодаря ви. Думата има госпожа Запорска за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. В встъпителните си думи вие казахте, че комисията е решила да удължи е, срока за първите девет инициативи, е, за да се даде възможност на всички граждани да е, участват. И, както вие казахте, новия крайен срок е 1 ноември. Е, но ако съвета на министър не приеме тази дата е, и националните правителства не знаят как е, на практика да променят срока. Освен това, съветът е, отказва да отговори на един основен парламентарен въпрос. Единствено по този начин той може да придаде доверие на някои граждански инициативи. И днес е, аз се обръщам преди всичко към е, съвета, за да получа незабавен отговор на приоритетния ми парламентарен въпрос защото приоритетен парламентарен въпрос трябва да получи отговор в срок от 3 седмици. Но от 6 седмици съветът отказва да се произнесе е, по крайния срок за събирането на подписи за девете първи граждански инициативи. И отказът на съвета да вземе отношение по толкова важен въпрос, като срок, датата на която изтича крайния срок, води до изключителна правна несигурност във връзка с гражданската инициатива в Европа. Госпожо комисар, аз настоявам съветът и комисията да постигнат съгласие помежду си и е, да не създават несигурност за девете европейски инициативи, за първите девет европейски инициативи. Господин Мартин има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Като други депутати, аз смятам, че гражданската инициатива може да създаде едно публично пространство за взаимодействие между обществото и институции. Е, така гражданите могат да обединат е, транснационалните си интереси. Господин Батен, аз мисля, че има европейски демос и този европейски демос може да работи заедно. Ние знаеме, е, че госпожа комисара също така с много ангажимент и много воля работи. Така че ние ви призоваваме да се усъвършенства и упрости технологията. Мисля, че би било добре да имаме една централизирана онлайн платформа за обединяване на, на усилите и същевременно може би да преразгледаме праговете за участие от различните страни. Същевременно Европейския парламент и комисията трябва да правят и да полагат много повече усилия за информиране на обществеността и да се създадат съответните центрове за информация. Сега давам думата на госпожа Санозен, която отсъства и давам думата на госпожа Естрела за една минута. Благодаря, госпожо председател. Договорът от Лисабон засили демокрацията на участието и представителната демокрация. Европейската гражданска инициатива е един много положителен инструмент, но както вече стана въпроса днес, трябва да упростим изискванията, свързани с този процес. Ето защо се радваме и приветстваме всички мерки, взети от комисията за улесняване достъпът на европейските граждани до законодателния процес на европейско равнище. Европейската година на гражданството съвпада с период на тежка економическа криза, как, съчетана с политическа криза и криза на договерието. В този контекст трябва да се възстанови диалогът между европейските граждани и европейските институции. Този диалог трябва да даде насока за развитието на една Европа, която отговаря на очакването на гражданите. Жизненно важно е гражданите да вземат участие в изграждането на Европейския съюз и да имат възможност да реагират на всичко случващо се в Европа. Трябва да чуем гражданите дори и когато излизат на улицата. Благодаря ви. Там думата на госпожа Клева Кукуш за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че улеснявайки и насърчавайки по-широко участие на европейските граждани е, е от много голямо значение. Днес ние имаме възможност те да участват в дискусии, свързани с тяхното ежедневие. Ние обаче трябва да достигнем до групи от граждани, които обикновено не решават да упражняват влияние върху решенията в Европейския съюз и европейско законодателство. Ние съумяхме да привлечем тяхното внимание и съумяхме да им предоставим по индивидуализиран и по-полезен инструмент за тяхното участие. Но някои технически подробности трябва да бъдат усъвършенствани, защото е факт, че е, 30 инициативи са регистрирани, но само една е прехвърлила прага от 1 милион. Е, мисля, че все пак за една година не може да се направя чудеса. Господин Коферати има дума за минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, госпожо председател, когато решихме в рамките на Лисабонския договор да приемеме и включиме гражданската инициатива, направихме крачка напред към демократизиране на управлението, особено в моменти на криза, като този, когато гражданите гледат с недоверие и понякога дори с омраза институциите, които според тях не отговарят на очакванията. Но не трябва да си затваряме и очите пред е, е ограниченията и пред е, недостатъците. 2015 година е много далече, така че срок за преразглеждане, срок срокът за преразглеждане трябва да бъде изтеглен напред. но този мощен инструмент за пряка демокрация не се използва достатъчно ефективно и мощно, тъй като голяма част от гражданите дори не подозират за неговото съществуване. Така че трябва а, те да бъдат информирани, а от друга страна тяхната инициатива трябва след това да приключи с приемане на законодателство. Те сигнализират на Европейския съюз, проблемите, с които се сблъскват, но ако след това няма никакъв отклик, за, как, за какво служи тази инициатива? Всяка инициатива трябва да се превърне в проекто закон. А сега господин Папа Николао, минута и половина. Благодаря ви. Госпожо председател, след анализа, който чухме. Бих искал да поздравя Европейската комисия за работата, която е свършила. Ясно е, че европейските граждани имат добри идеи, някои от тях са с много голямо значение и това показва, че европейските граждани искат да вземат управлението на Европа в своя ръце. Ако разгледаме техните предложения, ще видим, че те представляват реален принос не разполагаме с много предложения, но от малкото, с които са налични, става ясно, че в периода на сериозни съмнения относно економическото развитие на Европа, този инструмент може да се покаже, може да представлява един важен успех. Както каза господин Коферати, трябва не само да съществува тази инициатива, но трябва наистина някои предложенията на гражданите да се превърнат в законодателство. По този начин граждани се определят, че гласът им наистина е чут. Besedo госпожа predsedujoča, госпожа комисарка. Приходност Европска уния. Госпожо председател, госпожо комисар, бъдещето на Европейския съюз безспорно зависи от това дали ще може да се разпространи демократичното пространство и да се справим с демократичния дефицит. Трябва да се търсят системни решения, за да се укрепи това демократично пространство. Европейската гражданска инициатива безспорно е полезна, защото засилва демокрация при пряко участие на гражданите. Е, това са публични инициативи, които обаче не ни насърчават, защото е, обикновено се събират подписи за незаконни доходи. Това мисля, че е доста популистка идея, защото никой не си задава въпроса дали тези пари са необходими на гражданите, бедни ли са те или богати. Като цяло се смята, че парите се печатат, а не се създават. Тоест, ние вървим към едно общество, където няма ценности. Как ще реагира е, е, комисарката, когато получите за инициатива? Госпожа Тюн, една минута. Благодаря, госпожо председател. Гражданската инициатива е важен инструмент в ръцете на нашите граждани. Гражданите разполагат и с други инструменти, и с правото на глас. Но а, инструмента не е, е не трябва да бъде използвано от политиците, от нашите колеги. Ние сме тук, за да приемаме закони. И когато чувам наши колеги тук да. да твърдат, че е необходимо да се поставят ограничения, да, да, не, да не да не оставаме празноти и така нататък. Е, това ме тревожи, това буди загриженост у мене. Аз мисля, че този инструмент не е за лобитата, не е за политиците. Остав... Да го ставим на тези, за които е създаден, гражданите. И важното е, нашата работа е да ги информираме и след това да дадеме е, да направим последиците. Благодаря ви. Госпожо председател, госпожо комисар, аз също приветствам създаването на този нов инструмент за гражданско участие. Както чухме днес, все още има проблеми, свързани с този инструмент, но сме благодаря на комисията за положените от, нейни от нея усилия да забавяме някои от важните аспекти на днешната дискусия. Радвам се, че има група на посетители, които присъстват на това разискване. Трябва действително да засилим и сътрудничеството между гражданите и парламента, или казано с две думи, трябва да каним повече граждани в Европейския парламент, в частност учители и студенти ученици и студенти. Радвам се, че се разполагаме с парламентариум, достъпът до който е безплатен. Трябва да имам, приложим и други мерки за комуникация, които до момента не се използват в пълния потенциал. И накрая искам да направя още един коментар ежедневната ни работа в Европейския парламент показва, че не разполагаме с необходимото време да общуваме с европейските граждани, затова трябва да засили междуличностните прякият контакт. Аз лично много се радвам, че представлявам тук европейските граждани. Благодаря думата има господин Луан за една минута. Благодаря, госпожо председател. След една година използване на Европейска гражданска инициатива се оказва, че само половината са успяли да изпълнат условията, т.е. 1 милион е, подписи. Това означава, че процедурата е прекалено отромава и нехармонизирана. Не трябва да създаваме допълнителни препятствия за участие на гражданите. За това трябва да се хармонизират критериите и процедурите на национално и европейско равнище, за да има е, по-лесен достъп. Да, трябва да се създаде една централизирана европейска платформа и комисията трябва да отговаря за правилното и функциониране. Трябва да се създадат и информационни центрове за гражданите и за информирането им. Благодаря им, господин, господин Луан. Сега дам думата на госпожа Малстрам. Благодаря ви, дами и господа, за тази, това важно разискване. Всички сме съгласни, че Европейската гражданска инициатива е много важен елемент за засилване на демокрацията в Европа и за ангажиране на гражданите по важните въпроси, които ги вълнуват, където и да живеят из Европейския съюз. И я. Всички се надяваме, че много често първите гръмски инициативи действително ще достигнат до Европейската комисия и ние ще започнем да работим по тях. Но, както мнозина от вас казаха, този инструмент все още страда от някои детски болести и всички носим отговорността да се справим с тях. И ние в комисията, и вие, като са законодатели, заедно с съвета, като изготвите рамката за функциониране на този инструмент вече взехме решение да продължаваме да сме а, домакин на платформата, чрез се събират онлайн постове, подписи. Разбира се, това не е отлично решение, но за момента е най-добрата възможност. Разглеждаме и възможността създаване на централизирана платформа, която предложиха редица от вас. Европейската комисия също така насърчава държавите членки да намалят изискването за събрание брой подписи и другите критерии за проверка, за да може всичките граждани на Европейския съюз действително да вземат участие също така предложихме и удължаване на срока събиране на подписи за някои от инициативите и се надяваме да постигнем консенсус по този въпрос съвсем скоро. Беше поставен и въпроса за една инициатива, в която аз самата участвах. Мисля, че моите, моето мнение по този конкретен въпрос е много ясно и идеята за изменение на договорите не влиза в моята инициатива. Относно годината на европейското гражданство, според нас всяка година трябва да бъде такава, но тъй като днеш... текущата година е посветена на европейското гражданство, трябва много сериозно да се отнесем към този въпрос. Заедно с местни председателя на комисията Рединг и с колегата Шевчович е, работим много активно, посещаваме различни държави членки, посещаваме училища, учебни заведения, срещаме се с различни представители на гражданското общество и рекламираме един вид тази инициатива, тъй като е много важно гражданите да познават този отличен инструмент. И вие като Европейски парламент носите отговорността да насърчавате гражданите да използват тази инициатива възможно най- често и, европейските, и изборите за Европейски парламент от година са отлична възможност за това. Трябва действително да работим за по-добро опознаване на инструмент от страна на пасите граждани, тъй като това действително е великолепна възможност. Благодаря ви за приноса, ще го споделя с колегата Шевчович и се надявам отново да можем скоро да обсъдим този въпрос с вас. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, госпожо комисар. Надявам се всичките ни посетители да са разбрали правилно посланието, а именно че имате възможност за, да се възползват този инструмент със събирането на 1 милион подписи